продукти. Притеснявам се, че ще започнем да забраняваме и картините чаши, защото в тях има малко съдържание на пластмасите. Трябва да търсим разумни альтернативи. Благодаря. Следващия оратор Едрика Ангел. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да поздравя госпожа Рис за чудесния доклад. Положението е спешно. Планетата е застрашена и всички ние тук сме създали седми континент с стотици тонове пластмасови отпадъци, три пъти по-голям от площа на Франция. Нуждаем се от нов економически модел, който да защитава биоразнообразието и съществуването на човешкия вид. Трябва да намалим сериозно използването на пластмаса в Европа и да прилагаме принципите на кръговата економика. Трябва бързо да излезем от неолибералната логика, която иска все по-голямо потребление, което ще унищожи планетата и няма да доведе до бъдеще за децата. И ние трябва да бъдем последователни. Днес гласуваме един текст, който говори за отражението на пластмасовите изделия върху околната среда. И същевременно потребяваме в самия парламент пластмасови бутилки. Ние тук трябва да дадем пример и да спрем да използваме тези предмети в европейските институции. Благодаря, госпожа Шуица, за една минута. Много благодаря. Живеем в епохата на пластмасата, никой не може да го отрече. През 65-те последни години сме произвели 8 милиарда тона, 6 от тях са отпадъци. Трябва да се замислим върху това. Аз участвах в трилога и се надявам той да приключи с успешно гласуване в Европейския парламент. 50% от нашите пластмаси са за еднократна употреба. Надявам се, че ще намерим альтернативи. Това е важно. Трябва да заместим пластмасата с други материали, в същото време, чрез иновации трябва да създадем нови работни места и нови продукти трябва да навлязат на пазара. Аз подкрепям силно тази инициатива и новата директива. Надявам се тя да бъде приложена възможно най-бързо. Благодаря. Кристоф Ханзен от името на НП е следващият оратор. С микрофон, ако може. Благодаря, Госпожо председател, отново се изключи микрофона на оратора. Yes, please turn your mic on. Is it on now? Thank, thank you, Madam Chair. The coffee... Кафето в пластмасова чашка а, и пластмасовите а, прибори се превърнаха в ежедневие и в лош навик. И за това пластмасите, които имат альтернативи, трябва да бъдат забранени. Би ми се искало да сме по-амбициозни. Аз исках задължителна квота за ограничаване на употребата на пластмасите. Това е пропуснат шанс преди няколко месеца станах баща. Искам да мога да гледам сина си в очите след няколко години а, и да мога да кажа, че сме опазили планетата а, за идното поколение. И за това тази директива може да бъде само първа стъпка в правилната посока. Благодаря. Благодаря. Поздравления за новородения ви син. Сега продължаваме с а, спонтанните изказвания. Ако всички се изказват в рамките на една минута, ще можем да се изкажем всички. И дам думата на първият оратор. Ние сме първото поколение политици, които разбират каква е вредата, която сме нанесли на околната среда с еднократните пластмасови продукти. Ние сме последното поколение, което може да направи нещо по въпроса. 75% от тези еднократни продукти стигат до моретата и океаните. Аз съм от Малта. Ние сме в средата на Средиземноморието и ние виждаме купища пластмаса по нашите брегове. Това стига и до рибите. Не можем да продължаваме така. Решението да спрем да използваме този вид пластмаса ще стартира през 2021 година. Това е чудесна стъпка в правилната посока. Можем да имаме най-доброто законодателство, но промяната започва на личностно ниво. Малки промени, които едва забелязваме, които обаче водят до големи общи промени. Нямаме повече време за губене, трябва да действаме. Благодаря, Джули Уорди. Uh, Благодаря, госпожо председател. Количеството отпадъци расте много бързо в световен план – в ЕС около 3,5 тона на глава от населението се произвежда годишно, включително повече от 400 кг на лице годишно битови отпадъци. Според всички разчети днес, това увеличение в световен план ще продължи най-малкото до 2300. В Европа не е прекъсната връзката между отпадъците и економическия растеж. Пластмасовите изделия за еднократна употреба съставляват половината от буклуците, намерени по плажовете. Ние сме от 28 държави членки в парламента, но нашия дом е общ, планетата Земя. Младите хора го знаят. На тях им е писнало. Те настояват за промени. Призовавам всички ви да подкрепите техните стачки за по-добър климат – техните стачки за по-добро бъдеще, защото ако ние не ги слушаме, те няма да ни изберат за в бъдеще. Благодаря. Господин Фан Ланген. Е, Благодаря. Трябва да се съсредоточим точно в тази зона, като Европейски съюз. Държавите не могат да предприемат ефективни действия по-отделно. Трябва да се справим с, тази, с този проблем на изхвърлянето. повечето от нас смятат, че ако а, се извозят отпадъците, те изчезват. Това не е така. Трябва всеки път да се попитаме, когато изхвърлим нещо, къде попада то. Но не само ние трябва да се питаме това, а и производителите на пластмаса също трябва да си задават този въпрос. Или трябва да бъдат принудени да се попитат. Младите хора, които си задават тези въпроси, заслужават уважение. Нашите баби и дядовци са живяли без пластмаса, трябва да се получим от тях. Много благодаря госпожа Шойдрова от името на НП. Благодаря ви за това, че ми давате думата, уважаеми колеги. Аз също много подкрепям постигнатия по време на тристранните преговори компромис. Всички, независимо от нашата политическа принадлежност, трябва да се отнасяме добре към околната среда, трябва да пазим природните ресурси, защото те не са безкрайни. Всеки път, когато решавам какво да купя, аз се опитвам да избера продукт, който не е опакован в пластмаса. Мисля, че всички ние трябва да дадем своя принос към промяната и много се радвам, че Европейския парламент вече не използва в повечето случаи пластмасови бутилки. Мисля, че директивата задава и задължение за производителите, което е важно. Гордея се с това, че Чешката република е страна, в която хората рециклират много. 42% е средното ниво за Европейския съюз. В Чехия е 60 и няколко процента. Следващия оратор господин Шон Кели. Obrigado, Sra. Presidente. Okay. Peço desculpa por este momento. Sr. Vice-Presidente, eh, antecedente desta proposta de diretiva, tivemos. Господин заместник е, председател на комисията, господа комисари, има и други доклади, посветени на пластмасата като отпадък, но и като суровина. Проблемът е, когато а, се изхвърлят отпадъците на неподходящи места а, и попадат в морето. 80% от а, замърсяването на морето с пластмаси са дошли от сушата и за това трябва да търсим а, альтернативи аз предложих да се включат и свръхтънките пластмасови турбички в обхвата на директивата. Това предложение се отхвърли, за съжаление, защото те също попадат като замърсител в морето. Говорихме също така и за отпадъците от балони. Те също попадат в водите. Но трябва мерки да бъдат предприяти в държавите членки. Господин Здруевски, следващият оратор. В самото начало искам да кажа, че не съм екотерорист. Но аз категорично съм за ортодоксалните грижи за нашата планета. Трябва да кажа, че предложението е много добра. Но дебатът е посредствен. Забравяме най-важното. Липсва ни пътна карта, в която да се запише кое е най-важното, по-малко важно и така нататък. Да има известна приоритизация на дейностите. Притесняваме липсата на приоритизация. Липсва и добри практики, липсват последователни законодателни решения, липсват мерки за повишаване на ефикасността на държавите членки, има пропуски в образованието, няма последователност при налагането на санкции спрямо лицата, които най-много замърсяват. Благодаря. Благодаря, господин Шон Келия. С това приключват спонтанните изказвания. Заповядайте. От известно време в Комисията по рибарство обсъждаме тези неща. Много се радвам на резолюцията тази, този след обед. Разбира се, комисиите за рибарството са много важни, защото голяма част от пластмасата стига до моретата, стига до вътрешностите на рибите. Имаме проблем и с загубени рибарски мрежи и принадлежности в моретата и океаните. Така че това са неща, които можем да направим бързо. Например, да престанем да използваме еднократните пластмасови продукти, които лесно могат да бъдат заменени. Но през един период от време ние изпращаме сигнал към индустрията, че пластмасовото замърсяване трябва да свърши. Голяма част от тези пластмаси се използват повторно, рециклират се, но трябва да започнем нов начин на работа. Уважаеми господин а, заместник председател Тимерман, с името на комисията ви давам името. Много благодаря. Когато слушах изказванията на почитаемите членове на парламента, разсъждавах върху това колко единствено по рода си е одобрението на това предложение от всички политически групи. От ляво до дясно. Аз смятам, че много бързо се справихме, когато се върнем 4 години назад. Смятам, че работихме много бързо но докладчика и с законодателите не са единствените, които са допринесли за бързото процедиране. Всъщност в обществото се създаде впечатлението, че трябва да действаме бързо. Имаме най-различни открития от научната общност. Имаше чудесна серия Синята планета на Девид Атенбаро. Медиите писаха по този въпрос. В училищата се говореше за природата в Европейския съюз научните среди подеха тази тема и наблегнаха, че трябва да се намерят нови решения. Така че забележително е, че стигнахме до тук, но трябва да благодарим и на хората извън политическата сфера за техния принос. Ние се намираме само в началото на пътя. Можем да се потупаме по рамото за постигнатото, но всъщност по пътя до кръговата економика имаме още много да извървим. Сега ограничаваме употребата на еднократните пластмаси. Това намира отзвук по цял свят. И дори ние да причиняваме малка част от замърсяването, Економическите ни модели са глобални и споделяме проблемите на економиката на други места. Така че не можем да казваме Европа е дребен замълсител. Ако ние променим економиката си и я направим по-устойчива, това ще повлияе и на целия свят. Вече това се случва. Ще добавя също, че за да бъда пределно ясен, ще повлияем и на пластмасовите опаковки. Те се споменават в предложението трябва да бъдат рециклируеми до 2030 година в голямата си част. Но пластмасовите микрочастици са голяма заплаха за здравето ни. Трябва да има предложение и в тази посока не ни трябват микрочастици в козметиката или в парилни препарати. И трябва да търсим альтернативи. Гумите са един от най-сериозните замърсители с микрочастици. Така че предстои ни още много работа. Независимо от състава на следващата комисия, тя трябва да работи по този въпрос. И всички политически сили в Европейския парламент трябва да се заемат с тази тема и да работят с следващата Европейска комисия и следващия Европейски съвет. Много ви благодарим и за вашия личен принос по тази тема. Сега давам думата на основния докладчик, госпожа Рис. Благодаря. Две думи. Наистина, са съвместни усилия. Това е ключовата дума за дебата. Искам да благодаря на всички колеги, които подкрепиха насоките на този доклад. колегите заради Брексит мислят, че ще загубят много повече работни места. Но това е друг дебат. Джон Фиджералд Кенеди каза през 63-та във Вашингтон. Проблемите са създадени от човека и ние можем да ги решим. Възможностите нямат граници. Нито един човешки проблем не надхвърля нашия капацитет. Европа не е основният виновник за пластмасовите изделия, но все пак от друга страна ние трябва да сме двигателя на решенията. Това е първият етап, но ние сме се задействали и ще държа всичко протокол. Благодаря. Благодаря. С това приключваме дебата. Досието ще бъде гласувано по-късно днес в 5 часа. Колеги, другата точка от дневния ред е доклада Михай Туркано за продуктите за наторяване. Докладчика има 4 минути и е първи в списъка на изказванията. Заповядайте. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, dragi raportori din umbră, благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми докладчици в сянка, тези от вас, които са внесли становища. Мисля, че се справихме чудесно. Заедно успяхме да приключим този доклад в рамките на нашия мандат. Доклада отразява нашата обща работа, работата на фермерите, на асоциациите и сдруженията на производителите на торове. Всички заедно дадохме своя примус към доклада, за да може доклада да бъде единен и да помогне на всички. Цели две години се борим да подкрепим своите идеи, които имат за цел да защитят нашият сектор, фермерите. И днес стигаме до това да видим плодовете на труда си. Виждате резултата, очакваме вод на доверие. Интензивно работихме с три председателства естонското, българското, по време на което почти приключихме това досие и най-накрая по време на австрийското председателство през месец ноември финализирахме преговорите в тристранен формат, което показва, че можем да постигнем консенсус. Искам да благодаря на австрийското председателство. Имаше много напрегнати моменти по време на тези срещи, много трудности, който си мисли, че това досие е лесно, бърка. Искам да благодаря на всички вас. След този доклад обаче ще има ползи за всички от сектор земеделие, от сектор селско стопанство и за всички потребители. Това ще отвори вътрешния пазар за всички видове торове. Това е част от пакета за кръговата економика и отваря нашия вътрешен пазар към всички видове торове, като същевременно дава общи нива по отношение на допустимите замърсители. Само 5% от органичните продукти се рециклират и се използват като торове. Този регламент има за цел да се увеличи този процент до 30. Над 6 милиарда тона фосфати внасяме в Европейския съюз на година, а можем да възстановим голяма част от този фосфор от отпадъците, да речем – от пепел при неутрализиране на животински субпродукти. Също така кадмиеви и фосфатни торове имат своето отношение към здравето. Имаме лимит от 60 мг на килограм в момента в който регламента ще влезе в сила. Това е 3 години от момента, в който бъде гласуван в резултат на това, ще имаме по-добра храна, европейските фермери ще имат достъп до повече и по-безопасни торове, ще имат възможност да имат достъп до органични торове, които ще бъдат разпространявани свободно на вътрешния пазар и ще се използва повторно суровини за производство на торове. Това ще ни позволи да имаме по-широк набор доставчици на суровини, така че да няма монопол и изкуствено завишаване на цените, което пък от своя страна би ни коствало милиони работни места. Искам да направя едно уточнение. Държавите членки все още ще имат а, възможност да въвеждат национални стандарти по отношение на торовете и подобни продукти, както и ще има възможности за взаимно признаване на торове и продукти за наторяване. Ще трябва да има стимул за създаването на този вид торове, които не съдържат кадми. И мога да кажа, че съм изключително доволен от крайния вариант на този регламент и искам да благодаря за това на всички вас. Следващия оратор ще се изкаже от името на Комисията по околна среда госпожа Гардини. Много благодаря, госпожо председател. Аз съм изключително доволна. Ние отделихме времето, което ни беше нужно, за да постигнем добър резултат. Това показа, как с търпение се постигат добри резултати. Направихме нещо много важно. Отворихме вътрешния пазар за много малки микропредприятия, които бяха изключени преди по отношение на минералните торове, неорганичните торове. Това имаше въздействие върху околната среда. И по този начин успяхме да прокараме ясна граница и при по-трудни случаи. Подобна разпоредба не съществуваше до сега. И ние сега сме водещи с параговете от 60 мг, които предвиждаме ние. 120 мг са параговете в глобален мащаб. Искам да благодаря на докладчиците, аз съм италианка и ще спомена малките и средните предприятия в Италия. Те са доста ориентирани към кръговата економика. Много благодаря на госпожа Гардини. Следващият ни оратор от името на а, а, Комисията Агри, господин Хуитема. Госпожо председател, колеги, работихме много усилено по този законодателен акт. Той трябва да позволи на земеделците да използват повече органични торове вместо изкуствени. До сега земеделците не са били в състояние да използват свои собствени многоценни торове, а трябваше да внасят големи количества неорганични торове, което не е добре за околната среда. Така света се обръща с краката нагоре, което е нежелателно и има неблагоприятно отражение върху околната среда. Методите за производство на изкуствени торове водят до много емисии въглероден диоксид, което е много лошо за околната среда и води до голямо количество парникови газове, което е вредно за околната среда като цяло. Всичко това е токсично за почвите. Ние се нуждаем от чисти почви, чисти води, по-добро биоразнообразие. Трябва и да има и много добри хранителни съставки във торовете. Така че този законодателен акт ще е полезен за всички. Той ще е добър за земеделците и се радвам, че парламента подкрепя земеделците. Благодаря. Господин Тимерман, заповядайте. Много ви благодаря. Госпожа Халтема каза, че се работи много усилено. А, от господин Лиза чухме, че се работи последователно и опорито. И резултатът е на лице. Чудесен продукт а, за продуктите за а, наторяване. Трябва да благодаря а, на всички за много ценния принос, защото това допринася за принципите на кръговата економика и хранителните елементи в минералните материали, както вие употребявате този израз. Значително се упростява действащото законодателство за неорганичните торове, подкрепя единния пазар, решава въпроса с СЖП. Разбира се, много важно е да се гарантира здравето и опазването на околната среда и а, да се облечат малките и средните предприятия. Всички искаме това. Органичните торове са половината от а, торовете, които се продават на европейския пазар. По-устойчив по-екосъобразен става пазара и открива нови възможности. По такъв начин, чрез новата уредба се осигурява достъп до пазари с гаранции за общественото здраве и за околната среда. Определят се пределни норми за замърсители като живак, арсеник, никел и най-вече кадми. Добре, е, че сега има общи пределни стойности за кадмия, ще направим оценка дали ще е възможно тези е, пределни норми да бъдат е, снижени по-нататък. Постигнато е равновесие между разнопосочните интереси и се надявам, че това ще е от полза за всички. Производителите е, на торове, новаторите, конкуренцията, земеделските стопани, които ще имат по-широка гама продукти на разположение по-добри суровини за промишлеността, опазване на почвата от е, токсични замърсители и най-вече това ще е от полза за гражданите, тяхното здраве и околната среда, защото ще се намали замърсяването с токсични вещества. И най-сетне, зная, че обръщате много голямо внимание на замяната на химичните вещества с преработен оборски тор. Това прилага принципите на кръговата економика и насърчава производството на хранителни елементи в селското стопанство. Комисията работи за е по-интегриран устойчив подход към хранителните елементи, за да не се допусне замърсяване, което засяга човешкото здраве и околната среда. Оборският тор и неговото преработване предлага възможности за повишаване на ефективността и това е добре и за околната среда, и за земеделието. За това през 2017 година комисията започна един проект, който се реализира от съвместния научно-изследователски център за подмяна а, на азотните вещества и техните производни с а, преработен оборски тор. Проекто доклада трябва да бъде представен по принцип до края на тази година. Тук се говори за употребата на торове, а не за пускането им на пазара и за това няма да бъде засегнато изпълнението на регламента но е, е, някои допълнителни действия могат да допринесат още по-нататък за кръговата економика. Потвърждавам пълната подкрепа за постигнатия компромис. Разчитаме на вас да направите следващата стъпка по отношение на продуктите за наторяване в кръговата економика, за да са по-безопасни за здравето и околната среда. Още една нова стъпка за постигане на целите за устойчиво развитие и бъдещето на Европа. Този въпрос е по-актуален от всякога. Благодаря. Благодаря, господин Тимер Марс. Не виждам следващият оратор, за това давам думата на господин Богович от името на НП. Благодаря. Аз също се радвам, че след един напрегнат трилог и след три години преговори успяхме да постигнем напредък. До сега имахме разпоредби за минералните торове. Сега получаваме нови разпоредби за органични торове. И това е една следваща стъпка към кръговата економика. Целта е да не елиминираме важните хранителни вещества от органичните торове. Абсурдно е животинските торове да не се използват е, по предназначение. Обаче, за нас ни беше необходим този регламент, в който са включени разпоредби, съгласно които ние не даваме възможност за отрицателно въздействие на тези средства за наторяване, тези продукти за наторяване върху околната среда. Намерихме компромис по отношение на кадмия и този компромис е много амбициозен. Аз подкрепям и частта, която се занимава с иновации и възможности за малките и средни предприятия, защото до сега те бяха изключени от пазара. На база на този регламент се урежда и тази област – Естествено, ние сме направили крачка напред и за мен има много предимства за околната среда и е, за економиката, затова подкрепям това предложение. Господин Тарабал. Госпож... господин заместник председател на комисията. Знаем, че използването на тези продукти за наторяване има лошо въздействие върху околната среда, особено когато има замърсители. То много е важно да предприемем действие е, за едно модерно селско стопанство. Тези продукти са вписани е, в пакета за кръговата економика – Необходимо е да се използват продукти, които не следват класическия линейен метод, а този на кръговата економика. Целите за устойчивост, хранително осигуряване, продоволствена сигурност са важни. Важно е и потребителя да може да си позволи продукти с високо качество. Добре е, че има баланс, добре е, че се насърчават нови продукти с високо качество. Това е ключов етап в развитието на Европейския съюз. времено са важни резултатите за кадмия. Бяха направени опити. Вярно е, резултата от тристранните преговори не е толкова амбициозен, колкото искахме. Но все пак имаше и блокаж в съвета. Ние не успяхме да стигнем до пределните е, стойности от 40 и 20 е, мг на тон. но имаме напредък при кадмия, що се отнася до етикетирането. И също така клаузата за преразглеждане на изпълнението. Имаме и задължения за държавите членки да следят, когато използват кадми. Накрая искам да благодаря на колегите. Нашата работа заедно не беше лесна, но благодаря на докладчиците в Сянка, на госпожа Гардини, на колегата Валенса и на всички, които помогнаха. Благодаря ви, колегата Хок, от името на ЕКАРЕ. Е, pani przewodnicząca! najpierw były drastyczne limity. Благодаря, госпожо председател. За мен има много строги граници при фосфатните торове. Тези много строги предписания засегнаха най-вече полската индустрия за производство на торове. Всъщност в Полша е най-големият, вторият по големина производител в Европа на такива торове с много голям оборот. Тези рестриктивни гранични стойности, всъщност ние се отказахме от тях 20 мг на килограм в клаузата за преразглеждане. Това е много широк компромис, не бива да се прекрачва червените линии. Няма, между другото, емпирични доказателства за тези ориентировачни стойности и мога да кажа, че фосфатните торове в момента са много скъпи. Е, те водят е, до дестабилизиране на е, химическата промишленост в много европейски страни. В Польша съдържанието на кадми в почвата е много ниско освен това, предложението органичната материя да се смесва с е, изкуствени торове е много рисково решение. Тук става дума за опасност от е, контаминация на почвите. Вместо това може да се инвестира в нови технологии. Предвид опасността, която проистича от Камбия, аз все пак ще гласувам за този компромис. Госпожа Катайнен. Много ви благодаря. Ще подкрепя това законодателно предложение, защото така ще започне да се прилага по-широка гама продукти на земеделските стопани. Здравето на човека, на животните и околната среда ще бъдат защитени, ще са по-чисти почвите, по-чист въздуха, по-чисти водите. Това е част от кръговата економика и за това новият регламент ще осигури обращението на толкова важните хранителни елементи. Особено внимание трябва да се обърне на кадмия. Финландия има по-строги правила е, за пределно допустимите норми по отношение на кадмия в почвите. Бих е, се радвала всички да проявят разбиране и подкрепа. Благодаря, господин Хауслинг минута и половина. Уважаеми колеги, аз ще трябва да наля малко вода във виното, защото ние приемаме компромиса, но не можем да се гордем с него. Имаме сега гранична стойност на кадми 60 мг, но като си помислим откъде тръгнахме като парламент, искахме 40, след това 20, имаше блокаж в съвета – също поради определени економически интереси, затова сега постигнахме един слаб компромис с 60 мг като гранична стойност. Това не може да ни задоволява, защото трябва да сме наясно какви торове постъпват в почвата. В дългосрочен план тези вещества постъпват в хранителните продукти, затова този компромис не е задоволителен. Радваме се, че комисията ще трябва да извърши проучване в продължение на няколко години. 30 години ние дискутираме по този въпрос и накрая имаме резултат. Все пак това е нещо. Имаме и гранична стойност. Обаче трябва да сме наясно, че блокиращото поведение на съвета съвсем не е нещо добро. И в крайна сметка съветът е виновен, че не постигнахме напредък. сътрудничеството между ИМКО и ЕМВИ, между тези две комисии, беше сложно понякога. Необходими бяха три години, за да приключим този дебат, но подчертавам, това може да бъде началото, защото накрая трябва да стигнем до гранична стойност от 20 мг. Сега в момента сме на 60. Господин Штефан Ек е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Търсенето на здравословни хранителни продукти от биоземеделие непрекъснато нараства и причините за това са много. Хората се страхуват от контаминирани хранителни продукти. Кадми в торовете може да доведе до тежки заболявания, дори до смърт. Настоящата експозиция на камбий в Европейския съюз е по-висока, отколкото може да понесе човешкият организъм и това трябва да се има предвид. Всичко, което надминава гранична стойност от 20 мг, трябва по здравословни причини да бъде отхвърлено. Препоръката на ЕФСА за използването на фосфатни торове и главна причина е, те да замърсяват почвата, не трябва да се игнорират. Определени кръгове в парламента обаче отново последваха лобито от химическата промишленост и е, селското стопанство. Трябва да се направи повече за безопасността на потребителите. Аз не съм доволен от настоящия доклад. Благодаря. Госпожа Трошински за една минута. Благодаря. 50% от оровете на пазара не отговарят на изискванията, тъй като има изкривяване на конкуренцията и това не е хубаво за бъдещето на селското стопанство в Европейския съюз. Трябва да има равна конкуренция при минералните продукти за наторяване. Ние искаме кръгова економика, но има най-различни проблеми, свързани с щекотливите страни на геополитиката. Знаем също времено, че на стопанските оператори не винаги се задават цели и разумни срокове, за да могат да се адаптират. Необходимо е това, което се предлага да бъде приложено бързо, като аз мисля за френските участници във веригата, за тях това предложение ще бъде добро. Госпожо, има синя карта към вас от господина Гнил. Приемате ли? Ще се съгласи ли колегата, че кадмия е, съществува в естествен вид в фосфатни съединения, в скалите, но когато го включим в законодателството и изведнъж се оказва много токсичен и е много трудно да се отървем от него. Euh, Благодаря, уважаеми колега. Вие имате право. Когато Европейския съюз се заеме с нещо, то винаги става токсично но в този конкретен случай, както и в много други, мисля, че не всички последици от новото законодателство са взети под внимание, но се надяваме, че те ще бъдат добри. Благодаря, колегата Розати. Е Благодаря, госпожо председател. Целта на регламента е отварянето на европейския пазар за нови продукти, също за органични торове. С особено задоволство аз приветствам решението от неоснователно ниските стойности на кадмии да се тръгне и да се върви напред. Ние с загриженост следим конкурентоспособността на торовете, но и на хранителната промишленост. Гранични стойности 60 мг на килограм. Тук искам да благодаря на докладчика, защото това все още са рестриктивни гранични стойности, които могат да увеличат производствените разходи. Не става дума само за съдържанието на тежки метали, но и за други технически изисквания, които се поставят към производството на торове. Това ще има много големи последици за конкурентоспособността на този индустриален бранш и за хранителната промишленост. Продължават да са неясни принципите за пускане на пазара на органични продукти и полупреработени продукти. Спорно е пускането на пазара на други продукти, чието ползване не е особено ефективно, обаче увеличава разходите разходите. Полша е не само голям производител, но и голям потребител на торове. Затова ние държим европейския пазар да бъде добре регулиран, също така да се гарантира сигурността на потребителите, без да се поставя под въпрос конкурентоспособността на този бранш. Благодаря. Госпожа Гарсия. Добър ден. Благодаря, госпожо председател. Аз се присъединявам към дебата и задавам своя въпрос. Ние говорим за регламент, един от регламентите по кръговата економика. Регламент, който ще влезе в сила след 20 години преди последните промени. Следователно, той е много важен. Тези продукти са изключително важни за селското стопанство, но няма никакво съмнение, че някои от тях биха могли да бъдат опасни, да бъдат вредни за човешкото здраве и околната среда. Следователно трябва да има корекция. Без съмнение също така е хубаво, че се включват органичните торове. Но за органичните торове трябва да се има предвид, че е важно да продължаваме да разработваме нови продукти, да увеличаваме тяхната ефикасност, също така да се работи по директивата за нитратите и органичните торове. Накрая ще кажа, че да, аз съм за споразумението за кадмия. Позицията е балансирана, що се отнася до тези 60 милиграма. Това е споразумение, разбира се, не е позицията само на една от страните, а това, което е договорено. Благодаря. Благодаря. Колегата Декастро. Президенте комисар. Благодаря, господин комисар, колеги. Продуктите за наторяване придобиват все по-голямо значение за моделите на селско-стопанско развитие. Те трябва да бъдат устойчиви, за да могат да отговорят на предизвикателствата. Защото колкото по-малко количества се употребяват, толкова по-малко е замърсяването. Както посочи и колегата Тарабела, пределните норми са много важни и амбициозни, за да се намали съдържанието на замърсителите и в крайна сметка да се стигне до по-нататъчно намаляване. Това е в интерес на замеделските стопани, но и на всички европейски граждани. В преговорите стана ясно, че ние когато сме единни, можем да имаме водещи позиции в света и в устойчивото развитие, в опаването, опазването на околната среда с един устойчив модел на кръговата економика. Благодаря. Време е за спонтанни изказвания. Двама оратори. За повече няма време. Заповядайте van een gemiste kans in de kringlooplandbouw. ik ben al dertig jaar bezig met de erkenning van verwerkte dierlijke mest Твърди се, че някои шансове не са използвани в кръговата економика. Аз от е, години се занимавам с използването на торове и минерални концентрати. В правния текст не е посочено дали парламентът поставя ясни изисквания в тази посока. За това трябва да се задоволим с устно обяснение на комисията. Въпросът е, смята ли комисарът Тимерманс, че има гаранция че ние можем да използваме минерални концентрати. Искам да получа отговор на този въпрос. Възможно обяснение на Европейската комисия не е достатъчно. Искам да се обърна също към а, министрите на Нидерландия и Германия. Дали трябва да се използват а, делегирани актове за да извадят а, някои вещества от директивата за нитратите? Аз ще следя за това, защото смятам, че трябва да продължим да работим по този въпрос. Благодаря. С това давам думата на госпожа Шайдер. Справодай за досажени компромис. Благодаря ви. Благодаря на докладчика за постигнатия компромис. Мисля, че той е постижим и за селските стопани, и за всички, които искат една безопасна среда и продоволствена сигурност – Добре е, че имаме занижени пределни стойности, така подобряваме безопасността на храните и качеството на почвите. От тук и околната среда. Знаем, че подпочвените води често биват замърсявани от химикалите в продуктите за наторяване. Затова и законодателството трябва да намери решение – на проблема. Различни продукти се регистрират при различни законодателни норми, затова подкрепям постигнатото. Благодаря ви. И сега от името на комисията две минути колегата Тимер. Госпожо председател, един конкретен въпрос към госпожа Пиерик. Е, аз веднага ще отговоря. Докладът за проучването ще бъде готов до края на тази година. Така че скоро ще узнаете резултатите и като имам предвид мащаба на това изследване, имаме достатъчно гаранции, че се върви в правилната посока. Просто насърчавам ораторката да следи развоя на събитията и да се запознае с текста. А към останалите искам да кажа, че това предложение е добро за замеделските стопани, за малките и средните предприятия, за околната среда и преди всичко за нашето здраве. Още една стъпка напред е направена и се надявам, че тя ще бъде последвана от други в бъдеще. Мисля, че с гласуването се тръгва по верен път. Благодаря. Благодаря ви е, за работата и за екипния дух. Сега Последен оратор по тази тема е докладчика господин Туркан. Поздравявам ви. Благодаря, госпожо председател, господин заместник председател, господин Тимерманс. Аз искам да благодаря най-сърдечно на всички колеги за техния принос към настоящия дебат. Искам да благодаря на господин Тарабела, на господин Чесляк, на господин Иваскевич, на госпожа Троскински, на господин Калас, на господин Дюран, на господин Масталка, на господин Вицеманс и на госпожа Гардини. Още веднъж искам да им благодаря изрично за много доброто сътрудничество. Колегите допринесоха за добрия ход на междуинституционалните преговори. Резултатът е добър и се радвам сега, че този доклад ще бъде прият. Благодаря, колега. Още веднъж ви поздравявам, с което приключваме дискусията по, този, по тази точка и преминаваме към гласуването. Благодаря. Прего, колега. Заповядайте, колеги. Благодаря ви. Имам възражение в основа на член 182 от правилника. Бих искал да повдигна въпроса за гласуването по Юри 1845 авторското право в цифровия единен пазар. По време на гласуването имаше искане, 312 бяха за, но след това 13 от депутатите промениха своя начин на гласуване и подкрепиха отделното гласуване на измененията. Господин заместник председател, искам утре отново да гласуваме по това. Беше абсолютно ясно, че някои хора тук си промениха позицията и бяха подведени по време на гласуването. Благодаря ви, колега, за казаното, но за съжаление трябва да кажа, че коригирането на вота е процедура, която не променя изхода от гласуването по същество. Така че възможно е в последствие отделните депутати да променят вота си, това се публикува, но не може да се промени резултата от гласуването като цяло. Това е съгласно нашия правилник и за тази тема е пределно ясен текста в правилника. Ако няма други желаящи да се изкажат по процедурни въпроси, гласуваме доклад Винтер Суинбърн, рамка за възстановяване пак ли имаме процедурен въпрос? Пита председателя. Доклад Уинтер Свинбърн. Рамка за възстановяване и анализ на централните контрагенти. Давам думата на докладчицата госпожа Свинбърн от Комисията по економически и парични въпроси. Благодаря, ще бъда много кратка. Докладчиците в Сянка и аз, както и са докладчиците, върнаха това предложение днес отново за финално гласуване заради междуинституционалните преговори, които бяха планирани от нас преди една година, но все още не са започнали. Съветът не даде приоритет на това техническо досие, което е толкова важно за инфраструктурата на финансовите пазари – Целта беше да се работи срещу централизацията на контрагентите. Ние искахме да има рамка за възстановяване